Госпожо президент на Маршаловите острови, господин председател на Европейската комисия, госпожо министър Дали, уважаеми колеги. Споразумението от Париж беше историческо постижение на международната общност. Първото глобално споразумение за борба срещу